Buenas tardes a todos. Pido que vayan tomando asiento para empezar la reunión. Добър ден, колеги. Моля, займете местата си, за да започнем с заседанието. Благодаря. Eh, vamos a, como he dicho, iniciar la reunión del día de hoy. En primer lugar está la adopción del orden del día. Първо, приемане на дневния ред. Eh, del señor Haglund. Господин Хаглунд се обърна към нас с искане да се добави още една точка към дневния ред, като това стане след точка 3. Става дума за новото споразумение за асоцииране с Гвинея Бисао. Предлагам тази точка да бъде включена след точка 3, споразумението с Марокко. Още едно съобщение. Госпожа Траутман помоли да бъде отложена точката от дневния ред, за която отговаря тя. Става дума за едно становище. Точка 5. Е Европа за ефективно използване на ресурсите. Е, тя помоли това да бъде отложено за утре. Предлагам да приемем дневния ред с тези две изменения. Сега съобщение на председателя. Няма такива което ни води към точка 3. Споразумението за партньорство с Марокко. Господин Хаглунд е докладчик. Той е готов със своя доклад. Най-вероятно сте се запознали с него и затова веднага му давам точка думата. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Темата пред нас е много интересна. Голямата част от вас са добре запознати с а, темата отпреди. Поради инициативи на различни колеги при последното пленарно заседание обсъдихме подробно а, този тема, защото се питахме дали не трябва да бъде препратена тази тематика на вниманието на Съда на Европейските общности или не. Тъй като нямаше мнозинство за обръщам вниманието на Съда върху а, тази тема, имаме такава точка в дневния ред днес. И ще работим по нормалния, обикновен начин. Що се отнася до съда, Разбрах, че за много колеги това е много деликатна, пък и политически деликатна тема, затова като докладчик работих най-вече по самото споразумение от екологична и економическа гледна точка, разглеждайки го единствено и само като споразумение в сферата на рибарството. От друга страна зная, че дебатът, който проведахме за препращането на темата към Съда на Европейските общности, показа, че въпросът е политически. Това, разбира се, никак не улеснява работата ни. Затова моля колегите да разглеждат темата като единствено и само тема в сферата на рибарството. Партньорството с Марокко е важна тема за нас. Имаме една политика за добросъседство с тях, където даваме, мисля, че на Марокко най-голямата сума а, сред всички страни, с които сме партньори. Това е добър знак, с който показваме, че те са важен нас партньор и ще продължат да бъдат такива и в бъдеще, независимо от решенията ни по това споразумение. Това трябва да бъде казано ясно. По самото споразумение, както знаете, тъй като сте присъствали на първото заседание преди около месец, след като изчетах доклада, който извърши оценка след споразумението, останах разочарован, защото там пише, че е разочароващо това споразумение, че то не оказва въздействие върху риболовния сектор в Марок, нито пък задоволява търсенето в Европа. Казва се тук, че теле... денокоплаците в Европа са тези, които ще понесат голямата тезест. Цитирал съм това си становище, пък и оценката преди. Няма да повтарям казаното преди. Като докладчик, след като изчетах този доклад по оценка, мога да бъда само критичен. Проведах много конструктивни разговори с мароканските власти, с господин посланника, който бе така любезен да го обсъди с мен. Говорил съм по темата и с представители на Европейската комисия се въпрос дали доклада за оценка е верен, дали отговаря на истината. Самата мароканска страна заявява също, че намира доклада за много критично настроен. Част от колегите казаха, че явно са чели друг доклад, а не този, който аз съм чел, но мароканците също смята, че предизвикателства се крият в този доклад за оценка. Заключенията на този доклад, според мароканците, са неверни, че са прекомерно критични. Това винаги може да, каже, да се каже, но аз а, имам и доказателства под формата на данни, на факти, че нямам такива доказателства, макар че съм искал такива. Ако някой от вас а, смята, че има някакви грешки в а, тази оценка, аз с удоволствие ще се срещна с вас, за да получа информация за грешките, защото чух в коридорите, че се говорят такива неща. Разбирам, че може да се започне с такава дискусия, но най-вече са необходими факти. Аз факти до сега не съм видял. Госпожо председател, Заключенията на този доклад са много притеснителни. И стигнах до заключение, че ако парламента гледа сериозно на новите си задължения от Лисабонския договор, който, както знаем, ни дава задача да извършваме мониторинг върху тези споразумения, да се съгласяваме да ги одобряваме или не. Да, ако всичко това смятаме за своя сериозна задача, имайки предвид споразумението пред нас, то ние сме длъжни да предприемем конкретни действия. Зная, че мнозина биха казали, че споразумението не е добро и на него може да се каже само не, т.е. то да бъде отхвърлено. Аз с удоволствие бих направил определени промени в протокола към това споразумение, за да коригираме част от проблемите в него. Това би улеснило нещата, но това не е възможно. Това може да бъде извършено само от Европейската комисия, ако от февруари нататък влезе в сила ново споразумение. Много се надявам Европейската комисия да го направи. Искам да подчертая, че аз не смятам, че трябва да прекратим всички споразумения за рибарство с Марокко, чисто и просто защото това не е добре направено. И това искам ясно да го кажа. Европейската комисия може да проведе преговори, които да доведат до по-добро такова. И днес след обяд те имат едно заседание при закрити врата. Надявам се да се стигне до едно по-добро споразумение представителите на американската страна. Съм убеден, че също много конструктивно ще подходят към едно такова ново споразумение. Някои от вас биха казали, че чисто политически това е много а, деликатен въпрос. Видяхме го и по споровете около Съда на Европейските общности. Но не бива да преувеличаваме всичко това, което е свързано с желанието да се прекрати действието на това споразумение. През 1999 година не постигнахме споразумение с Марокко и 8 години такова нямаше, а трагедии не настъпиха. Така че не бива да се преувеличават последствията от а, евентуално решение на парламента да не одобри това споразумение. Нещо, което ме притеснява е свързано с това какво ще се случи с риболова и с самите рибари в Марокко. Два месеца от днес до пленарно застане, когато ще гласуваме. Като виждате, срокът ще даде възможност да се осъзнае факта, че няма да бъде одобрено това споразумение, ще бъде прекратено. Удължението на това споразумение изтича през януари и данните показват, че правата за рибола вече са използвани, както виждате още сега, а чак януари ще приключи, ще изтече споразумението, ще гласуваме декември. И За това не може да се каже, че решението е много драматично. Имам предвид решение, което да отхвърли споразумението. Още нещо. Имаме голяма отговорност и към дънакоплаците си, но и към околната среда, както и към политическите ни партньори. Трябва да се намери баланс между тези елементи – много време мислих по този въпрос. Безсънни нощи прекарах. Но аз наистина смятам, че споразумението не е достатъчно добро. Европейския парламент не може да го одобри. И затова предлагам на нашата комисия едно такова отрицателно решение по този въпрос. И отново казвам, по никакъв начин тук политиката не играе никаква роля. Sí, gracias, señor Davis. Господин Девиц, благодаря. Мисля, че е много изключителен случай. Е. Е, не само защото там се дават една четвърта от всички пари за партньорски споразумения, но и не се постига нищо. Нито за нас, нито за мароканците по този начин. Е, мароканците имат много голям риболовен флот, порядъка на испански или японски. Не си спомням точно. Така че те си ловат достатъчно риба, 99%, и голяма част от този улов отива, улов отива в износ за Европа. И така трябва да бъде. Тоест, ние е, субсидираме една шепа рибари, и то в огромен порядък. Оценката е, завършва с за заключение, че споразумението е неефективно и това е оценка, която се отнася само за това споразумение. Очевидно за Европейския съюз ние не печелим нищо и трябва да прекратим с тази практика. Uh, thank you, Madam Chair. Госпожа Левен, благодаря. Съгласна съм до голяма степен с аргументите на господин Дейвис. Споразумението не допринася нищо нито има полза за Европейския съюз, нито за Марокко. И единственото нещо, което искам да добавя е, че трябва да имаме споразумение единствено с страни, в които има излишък. А в, по това споразумение е, се е, ловят е, повече от необходимото. Единствено сърдините не се ловят в, до необходимия прак. А много други видове всъщност надхвърлят African countries and those are migratory stocks, so uh, there's great suspicion that така че сериозно имаме подозрение, че и без това се е, лови повече, отколкото трябва. И в края на краищата ние имаме споразумение за една много малка част от лова. И самите мароканци казват, че подкрепата, която се предоставя, се използва от 15% и 0,2% е от общите инвестиции в сектора между 2008 и 2010 година. И цялата е, цел на политиката на Марокко в областта на рибарството е да увеличи вътрешното си производство. Така и трябва да бъде. Така ще бъдем и добри съседи и няма и да оказваме натиск за дейност, която не допринася за устойчивостта на практиките по околната среда в Марокко. Но тъй като докладчика подчертава, че не прави политическа делега... декларация по този начин, все пак нека да кажа, че ние не можем да си затваряме очите пред политическото положение, което все пак е част от аргументите на цялото това споразумение, което дискутирам. Имахме е, мнение от правната служба на парламента. То ни бе представено тук и в Комисията по развитието през 2009 година. И в това становище се казваше, че според международното право, тъй като Западна Сахара е включена в това споразумение, но не е самоуправляваща се територия, бе зададен въпроса дали Марокко може да продава риба уловена в тези води и беше казано, че това може да стане само ако това е от полза за народа там. Европейската комисия се опитва да получи отговор на този въпрос и срокът, който бе даден, беше август миналата година. Комисията даде този срок, като имаше за цел да даде достатъчно време да направи и оценка на оговора на Марокко. Но Марокко отговори едва в средата на декември което беше едва два месеца преди да изтече споразумението и комисията нямаше достатъчно време да направи оценка на техния отговор. Аз съм видяла този отговор. В секретарията на комисията по рибарство има презентацията на PowerPoint, може да ги видите. Не знам точно какво има за цел да оценява комисията. Та много повърхностно само се е, обяснява политиката на Марокко в тази област и не се споменава Западна Сахара изобщо. Марокко разбира се даде своя дял в осложняването на положението. И напълно съм съгласна с докладчикът, че при подобни обстоятелства не следва да се съгласяваме да бъде продължено споразумението. Благодаря. Съвсем накратко, господин Ромева, моля. Още една-две думи към изказването на докладчика и моите колеги. Аз лично считам, че има поне четири съображения да не се съгласяваме. Едно от тях бе ясно формулирано економическо съображение, т.е. не бива да забравяме, че има трудности и не виждам защо трябва да се приема някакви, някакъв споразумение, което в този си вид по принцип е неефективно. Второто съображение е за околната среда. Вие знаете какво е положението за запасите. Имаше документи за това. Коментира се, че това положение е лошо или много лошо и това трябва много да ни притеснява. И затова ясно трябва да кажем, че това ни притеснява. И именно ще го кажем, когато не се съгласим с това споразумение. Третото съображение, колегата Левен, това е политическите аспекти. Два коментара имам. По отношение на политическото положение, става дума за една част от територията, която не се счита за мароканска територия, водите на Западна Сахара, комисията нееднократно иска от мароканците да, даде, да дадат информация как се спазват интересите на населението на Западна Сахара. Тази искана информация идва в много ограничен вид и винаги късно. И въпросът е, че ние не сме наясно какво всъщност иска населението на Западна Сахара, защото ние не се обръщаме към техните законни представители. Тоест няма и легитимност в това отношение. И второ, има други споразумения с Марокко, с Штатите и от други страни, които изключват водите на Западна Сахара. Тоест, това е възможно. Значи, можем да искаме от комисията да направи поне да изключи Западна Сахара и съответните водни територии. Но до този момент това не е направено, доколкото знам, било им е предлагано, но комисията това не е направила. Та политически това, това са аргументи също. А, говореше се, нали, дали да се отнесе въпроса до съда и така нататък. А, Има още много какво да се обсъжда по въпроса. И четвъртото съображение, което според мен ни кара да не подпишем, е, че за първ път ние като парламент можем ясно да заявим сме част от процеса на вземане на решения по подобни споразумения. И то по толкова наболява тема. Ние трябва да си поемаме отговорността, ако не го направим сега, кога ще го направим? Muito obrigado, Sra. Presidente. Eh, eu eh, gostaria de começar. Благодаря ви. Искам на първо място да призная работата, която бе извършена. Uma abordagem rigorosa и e mesmo corajosa eh, a este problema do acordo de pesca. Мисля, че докладчика е подходил много сериозно и много професионално. Много обстоен е доклада. И оценката наистина е а, много внимателна. Оценката на споразумението с Марокко. Разгледал е както подписването на споразумението, така и материалната част на споразумението. И както а, се спомена, става въпрос за а, прилежащите води на Западна Сахара. а Марокко няма суверенитет на тази територия. Така се произнесе ОНЕ. Този суверенитет не е получил международно признание. Така че споразумението между Европейския съюз и Марокко в сегашния си вид е, изобщо не трябва да съществува. И да дадем зелена светлина на това споразумение, това ще означава всъщност и мълчаливо да признаем а, окупацията на тази територия. Би трябвало да се съсредоточаваме единствено а, на въпроси, които са от нашата пряка компетентност. Но а, в този случай, а, ако кажем да на това споразумение, а, ш, това ще означава да отправим политическо послание – ако се съгласим с споразумението, ще се съгласим и с окупацията на Западна Сахара от страна на Марокко. Има обаче и а, други тревоги, освен тези чисто политически тревоги, тревоги свързани с а, реалното изпълнение на споразумението. Чисто риболовни въпроси. И това искам да а, подчертая. Има проблеми, свързани и с самия риболов. И това определено е в правомощията на нашата комисия. За това бих искал а, да изкажа мнение, което съответства с оценката на докладчика. Докладчика ни запознае с а, подхода на комисията и на изпълнителния комитет а, Тъжни са резултатите от споразумението, но все още не разполагаме с достатъчно точна оценка. Съгласен съм с докладчика. Аз не съм принципно против споразумение с Марокко. Само, че като се имат предвид е, всичките резерви и правни проблеми, които вече бяха споменати, и при положение, че всичките тези въпроси а, са разгледани с мароканските компетентни органи, а, просто трябва да се предоговори споразумението. Всъщност е трябва от това да стане до сега. Имало е достатъчно време. Господин Хаглунд а, това го каза много ясно. Определено сме изправени пред потенциална вреда, вреда за риболовната флота на държавите членки, ако не се предоговори много внимателно това споразумение. Каквото и споразумение да подписваме, то не бива да включва водите, прилежащи към Западна Сахара. Западна Сахара разполага с представители на народа от е, региона, които представляват е, тези общности в ООН и би трябвало да се свържем с тях е, пряко. Не бива да подписваме споразумението, ако, те, но не, ако то не отговаря на основните ни критерии. Това е нещо, което въжи за всяко едно споразумение, което сключваме. Това е единствения правилен начин и справедлив начин да подходим към хората от Западна Сахара. Господин Кадек. Аз също искам да благодаря на докладчика за доклада, макар че не споделям 100% заключението. Разбира се, оценката е много критична. В... Преди да я прочета в продълности, се изказах малко по-различен дух, но да, след това се убедих, че действително има много критика. Но противно на това, което казаха колегите, има доста аргументи, които ме карат да мисля, че не е лошо да сключим това споразумение. Разбира се, е, действително трябва да се обсъжда споразумението, а не политическата ситуация там. Това е именно нашата отговорност. Колегите също коментираха това. Освен това и аз имам информация от мароканските власти, които ме уверяват и не знам защо да не им вярвам, че е, помощта се разпределя справедливо по цялото крайбрежие, включително и на Западна Сахара. също така искам да напомня, че споразумението е много важно – и той дава възможност на европейски кораби да риболовуват в тази област до 27 февруари 2012. Значи остават още 4 месеца. А, тоест, ние ще прекратим едно споразумение, което дава възможност и на наши кораби да оперират там още 4 месеца. За мен това е неразумно. Освен това ми се струва, че в последствие ще бъде много трудно да договориме ново споразумение с Марокко. Условията във всички случаи ще бъдат различни, формата ще бъде различна, ще трябва да търсиме формулировки, които Европейския съюз да не губи толкова, да видим какво да отстъпим на това, което мароканците настояват да постигнат, но според мен е твърде неблагоприятно за бъдеще да се отказваме от това споразумение. Споразумението е важно и за Марокко, и за Европейския съюз. Не бива да смесваме всички съображения. Тук се говори за геополитически съображения, но нека да ви напомня, че макар и така много ненатрапливо да протичат събитията в Марокко, все пак и там тече процес на демократизация. И то по начин, който се ръководи от управляващото правителство. Затова аз лично считам, че е добре да подпишем споразумението и да търсиме предоговаряне за бъдеще. Благодаря. Е, Gracias, Presidenta. Bueno, venimos hablando ya, yo creo que bastantes meses. Благодаря, госпожо председател. Това е един въпрос, който разискваме вече няколко месеца. Е доклада на господин Хаглунд, който се основава върху, върху оценката на въздействието. Е действително доста критичен има обаче някои конкретни въпроси, които според мен са в основата на различията в мненията, които чухме днес. 96-та страница околна среда. Там пише, че споразумението с а, Марокко, споразумението на Европейския съюз, засяга единствено 4% от рибните стопанства и а, мароканските флоти ловят риба само а, в свои води. Когато се говори обаче за флоти, е, става въпрос и за флоти на трети страни, например Китай, така че въздействието е действително а, минимално. Действията на европейската флота а, в тези води а, е наистина много-много малко. Тъй, че има възможност за риболов в чужди води за нашите флоти. Беше спомената нуждата от по-добър диалог. Е, е като си има предвид всичките политически изказвания, които чухме на а, заседание в нашата комисия, да не забравяме а, за възможността за продължаване на споразумението. А, част от този процес ще включва и оценка на въздействието по економически и географски критерии, така щото да се оцени ползата от споразумението. Това не бива да го забравяме. Не забравяме, че продължаването на споразумението по четвърта точка включва и доклад за оценка, която да се проведе два месеца преди изтичането или преди продължаването на споразумението. Това нека да го а, имаме предвид, защото е особено важно. Трябва да почнем работа по а, преговори за нов а, протокол, който да а, бъде по-добре разписан. Това трябва да вършим също. И трябва да подхождаме към нещата отговорно нашата комисия. Е, естествено, че бихме искали да се усъвършенства споразумението. Естествено, че не искаме да се включваме в споразумения, които ще са в ущърп на нашите страни партньорки, като, например, Марокко и също за нашите собствени флоти. Обаче, да не забравяме къде се намираме в момента. И какво е положението от гледащите на рибарите. Въпреки, че споразумението има много малко въздействие, е, то е по-добро, е по отколкото е, липсата на всякакво споразумение. Да, важно е Марокко да приведе в съответствие системата си с европейските правила а, е, и да подава редовно информация. Това е нещо, което трябва да очакваме от компетентните органи, но Досегашната информация сме я оценили и тя е залегнала в доклада за оценката на въздействието, така че аз ви призовавам да гласувате за продължаването. Като първа стъпка, благодаря. Госпожа Родост. Благодаря, госпожо председател. Искам от самото начало да кажа, че а, аз съм за споразумение с Марокко, обаче то не бива да е като сегашното. Трябва да подходим по-отговорно. Много сигнали сме отправили до а, мароканската страна и естествени са разискванията, които сега се водят. През последните няколко месеца е, в Марокко настъпват демократични промени, които със сигурност ще продължат и в бъдеще, но а, мисля, че не бива да се съгласяваме с продължаване на това споразумение в а, а, този му вид. Имаше гласуване в моята група, всеки гласува по съвест. Някои от сигналите обаче, които отправяме, бяха пренебрегнати. Например, гласува се или взе се решение за продължаване, без да има допитване до парламента. И в тая връзка също трябва да отправим послание. А пък и мароканската страна трябва да разбере, е, че сериозно гледаме на тези въпроси. Когато се стигне до предоговаряне, ще бъде вече ясно, че няма да си сложим подписа под нещо, с което не сме изцяло съгласни. Аз лично няма да гласувам за. Бих искала да отправим по такъв начин сигнал до Марокко и се надявам, че е следващото споразумение ще показва достатъчна отговорност, а по такъв начин ще принудим комисията и Марокко да измислят нещо по-добро. Благодаря, казва председателката и дава думата последно на господин Хачтън. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с тези, които говориха за солидарност с Западна Сахара. Не мисля, че трябва да пренебрегваме това съображение, защото в противен случай всъщност ще дадем съгласието си с това твърдяно положение на оспорваната територия. В доклада обаче няма информация по този деликатен въпрос. Мисля, че повечето хора се боят някакси да сезират съда по този въпрос. През последните години се водят много дебати, свързани с споразумения в областта на риболова. Е, все по-скептично съм настроен разполагаме с оценки на предходни споразумения. хубаво е да се постигне баланс, крайна сметка. В този случай Както ясно посочва господин Хаглун, дори не разполагаме с достатъчна информация за оценката от доклада от оценката. Там, напротив, съвсем ясно пише, че споразумението не е допринесло за някакво подобрение на положението в Марокко. Има и много други причини да се съглася с препоръката на докладчика да не гласуваме за споразумението. Благодаря. Председателката, благодаря. Аз искам да кажа няколко думи. Както видяхме на пленарното заседание, 301 против бяха а, и 220 за и имаше и въздържали се. Това съм се и записала тук в записките си, така че това означава отхвърляне. Такъв е резултат от гласуването на пленарно заседание. Така че е, въпросът е, е разрешен вече, освен ако не се внася ново предложение всеки месец. Съгласна съм с е, повечето от написаното в доклада на господин Хаглунд. Аз участвах в преговорите и бях едно от лицата, които изразиха най-критична позиция във връзка с този доклад. Е, това е един въпрос, с който се занимаваме действително доста време. Запознати сме с темата, проведохме ползотворни разисквания с господин Хаглонд и мисля, че мароканската страна си дава сметка, че не можем да продължим по този начин. европейския е, риболовен сектор е, също си дава сметка, че е необходима промяната и че трябва да се вгледаме в бъдещето. Е, сега а, говорим за продължаване на действието на протокола. Това е една кръпка, една а, временна мярка, а, която предприема комисията, защото не е била в състояние за на време. Не знам а, доколко а, си струва изобщо а, да се занимаваме с това, да отделяме време, да. А, разискваме това въпрос. Аз бих предложила господин Хаглунд на деня на гласуването в пленор, пленарното заседание да излезем с законодателно продължение, където да начертаем перспективите за бъдещото споразумение за сътрудничество в риболова с Марокко. Тъй, че, не, не мисля, че си струва да а, гласуваме против, да казваме не сега. А, би трябвало да подходим прагматично, но а, мисля, че трябва да внесем а, законодателно а, предложение, което да се приеме и ясно да уреди бъдещите отношения между Европейския съюз и Марокко в областта на риболова. Така мисля, на комисията давам думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да дам няколко пояснения по техническите аспекти. Голямата част от аргументите бяха изложени. Радваме се да чуем, че има желание се говори за ново споразумение и че не сте против едно споразумение с Марокко по принцип. Нещо, което искам да кажа във връзка с казаното от председателката. Аргумента с данъците и, да, и данакоплаците, е, това е малко подвеждащо. Говорим за едногодишно удължаване, а тази година вече почти се изчерпа Средствата така ли, че трябва да се изплатят за риболова, който вече е бил извършен и за дънакоплатецът няма голямо значение. Няма как да се спести от това перо. Оценката казва, че техническите условия в споразумението трябва да бъдат предоговорени. Ние обаче говорим за удължаване на договора с една година, т.е. няма как да бъде изменен той. Той може да бъде само удължен. Такива едни изменения могат да настъпят само ако има ново споразумение. Те ще бъдат записани в техническото задание на едно такова ново споразумение. Още нещо, що се отнася до свръхулова бе споменато вече от колегите, в това споразумение Европейският съюз не извършва голям риболов, т.е. малка част от улова в Марокко е наша. Видовете, които са обект на свръхулов, не са тези, които са записани в нашето споразумение. По отношение на опазването на рибите, не мисля, че има някакъв проблем, но ако искаме да окажем въздействие върху тяхната политика и да ги насочим към по-екологосообразни мерки, точно това е пътят. Може би ще имаме възможност посредством едно ново споразумение да окажем въздействие и върху риболова, и върху риболовните съоръжения в Марокко, но както казах, е, в тези води ловят риба е, и трети страни, и то много повече от нас. Новото споразумение, след настоящото, ще даде една възможност да окажем въздействие и върху това. Ползата за юга. Очакваме допълнителна информация. Е, информацията за това едногодишно удължаване силата на договора ще закъснее, ще, за съжаление. Надяваме се дейността да е оказала своето полезно въздействие върху юга и господин Къде го каза подадената информация наистина е окоръжаваща. По прекъсването на дейността, ако се каже не на това споразумение, трябва да кажа, че нашата флота е състои от два компонента, т.е. големи фирми от една страна, господин Хангулт е прав, че те могат да планират дейността си и могат да се преместят и да извършват риболов някъде другаде. Но не бива да подценяваме стотината кораба, които са по-малки. И също ловят по това споразумение и трудно ще могат да се преместят. Надяваме се това едногодишно удължаване да бъде одобрено от вас независимо от всичко. Това ще даде една възможност за бъдещо споразумение, което вече ще бъде при нови условия, с ново техническо задание, където ще включим по-добре е, риболовните възможности. Благодаря ви. Благодаря, господин Хаглунд. Има думата за заключителни думи. Благодаря. Първо ще се обърна към комисията. Искам да ви припомня, че преди две години нашата комисия започна да обсъжда с Европейската комисия този въпрос. Тогава казахме, че ще има споразумение и вие тогава казахте абсолютно същото. Казахте, да, ще има ново споразумение, обаче сега изведнъж решихте да удължите старото. Аз се извинявам, но вярата ми в комисията е доста ограничена, защото повторихте току-що същото, което чухме преди две години и, за съжаление, пак ви изслушахме и ви казвам, аз не искам да пестя пари за да коблатеца. Не е това целта на моят доклад. Мароканците, разбира се, трябва да получат своето заплащане за тази година. Това е ясно. Въпросът е обаче, искаме ли сега да одобрим едно пилене на средства или не. Аз не съм тук в бюджетната комисия. Аз съм обаче член на бюджетната комисия и там търся възможности за економии. Аз се притеснявам от екологичните аспекти. Добре ли е според нас да, да има свръх улов или не? Това е основният въпрос. Знаем, че ние не сме най-лошите, че има по-лоши от нас герои, но отново аз съм изключително изненадан от казаното от вас. Имаме политическа отговорност тук в парламента и вие трябва да носите своята политическа отговорност. Благодаря на колегите за конструктивната дискусия. Знам, че не сме е, съгласни е, всички, но водим интелигентна, конструктивна дискусия по въпроса за Западна Сахара. Много съжалявам, че бе използвана тази дискусия, за да се говори за Западна Сахара. Знам, че за някои от вас това е най-важният аспект, но искам да подчертая, че макар, че този въпрос не съществува, ако, извинете, този аспект не съществуваше, то това споразумение нямаше да бъде подобрено. То пак ще ще бъде, да бъде проблематично. Аз съм говорил с много с юридическата служба, подкрепих Рау в много от идеите му. И мисля, че и Марокко веднъж завинаги трябва да изясни въпроса. Имам около 20 варианта е, на правните аспекти. Аз не съм юрист. Трябва да ви кажа, че има много умели юристи, които могат да извлекат всякакви усло... извинете, заключения които са им угодни. Също сега ще коментирам казаното от колегите. Част от вас казаха, че не са, че са, извинете, съгласни с заключенията ми. Не знам дали поради лоялност или поради това, че се безпокоите за рибарството, макар че съм съгласен с Европейската комисия, казаното за малките риболовни флоти. Това е, може би, единствения добър аргумент. Но ако го разположим на везната срещу останалите, ще видите, че той е в малцинство. Да, силен аргумент, но само един. Сега по отношение на политическите събития в Марокко. Не мисля, че те имат нещо общо с това. Те са положителни по принцип, но не са свързани и не бива да ги намесваме. Това може да го обсъжда Комисията по външни работи на парламента, не ние. Зависи и откъде гледа човек нещата. Някои ще кажат, че толкова малко време е останало, че хайде да кажем да. От друга страна, други пък със същия аргумент ще кажат а не. Че значи, зависи от гледната точка и не бива това да е решаващото. Докато се карах на комисията, казах нещо и ще го повторя. Важно е дали искаме да одобрим едно пилеене на пари в неекологосообразни мерки. Ето това е въпроса по отношение на институционалните въпроси. Колегата Румева, не исках е, негативно да подхождам. Виждате, че съм изключително бесен на комисията и как е, са подходили към въпроса. Не исках да започна с това комисия с, е, тази сутрин защото тогава силно 10 минути щеше да ми отнеме да си излея гнева, но пак казвам, щеше да е много по-лесно за мнозина от нас, ако вие си бяхте свършили работата. Имах конструктивни дебати с мароканците и наистина съжалявам за тях, защото и на тях не им е лесно да работят с комисията. Много по-лесно е да си сътрудничи човек с мароканските власти, отколкото с Европейската комисия. А нещата, както се досещате, не бива да стоят така. Радвам се, че сте съгласни, че през февруари вече ще имаме нужда от едно по-добро споразумение, независимо какво е мнозинството, макар че знам, че трябва да се гласува по въпроса и по различни причини ще се гласува по различен начин. Важно е, че всички сме съгласни. Кармен искаш резолюция или предложение, както и да го наречеш, нямам нищо против, но това не променя становището ми. Аз не мисля, че трябва да одобряваме споразумението, защото не искам да поемаме а, е, на, на гърба си тежестта на едно лошо споразумение. Трябва да покажем, че искаме обаче промяна, независимо какво а, е, гласуваме. Пак говоря на комисията. Преди две години ми обещахте същото, което ми казахте сега. Ето за това и мнозина са разочаровани. Не може да ни се казват неща тук и след това нищо да не се случва. Е, не го приемайте лично, разбира се. Друг човек ми каза същите думи, след това се появи една дама, след това дойде госпожа комисаря и тя каза същото, така че е, не, няма нищо лично в думите ми. Но когато комисията идва тук и обещава, трябва да знае, че очакваме тези обещания да станат реалност. Кармен, предложението ти е отлично, но то не променя подходът ми. За одобряване или не. Готов съм да сътруднича с вас по отношение на рамката, която искаме да заложим на новото споразумение, за да изпратим ясен сигнал на Европейската комисия за това какви да бъдат преговорите е, приятелите ни от Марокко също, според мен, ще се радват да, да получат такава рамка, за да знаят какво да очакват. Говорим за добро споразумение, а не за това, че не искаме споразумение с Марокко. Благодаря ви, господин Хадун, казва председателката. Сега предлагам следните срокове. Предложение за изменение 14 октомври 12 часа на обяд. Гласуване в комисия 22-23 ноември. Пленарно гласуване декември или януари. Докладчикът ще продължи да работи. Преминаваме към точка 3А. Това е новият протокол за споразумение с Гвинея Бисал. Искате ли да вземете думата преди комисията или първо комисията ще говори? Господин Хаглот, имате думата. Само да обясня за дневния ред. Отново, намираме се в положение, в което трябва да се учиме как да работим с комисията по процедурите. Отново преговорите по този въпрос започнаха много отдавна, но пак има изоставане по процедурата на съгласие. И за да можем малко по-бързо да напреднем, ако днес обменим мнение, ще мога да ви представя доклад на следващото заседание и така ще предвижим решението по-бързо защото целта е съвсем набързо всъщност днес да обменим мнение, за да мога след това да изляза с предложение на следващото заседание. Комисията, имате думата. Споразумението с Гвинея Бисел, там също се търси продължение от една година. и е, за, то се прави, за да се продължи риболовната дейност там. Споразумението бе прекратено или замразено заради проблеми с спазването на човешките права. И в последния момент постигнахме споразумение с Гвинея Бисао да удължим споразумението с една година и да добавиме клауза за спазване на човешките права. И в момента вече споразумението се продължава с още една година при същите условия, като в тази година ние се очаква да преговаряме по ново споразумение, което структурно да е по-добро. От 16 юни е, въжи протокола и съответно изтича през юни другата година. Целта е да запазим възможностите за риболов и да дадем време да се проведат преговорите. Благодаря. Yes, just briefly, let me say that... Господин Хагун, да, съвсем накратко. Смятам, че положението сега е много по-добро с това споразумение, отколкото споразумението, за което говорихме преди малко. Благодарим на комисията, че са включили клауза за спазване на човешките права защото в противен случай много от нас не биха искали да се продължи това споразумение, защото знаем, че положението там никак не е добро. И все пак ние, както каза и колегата тук, трябва да отчитаме и подобни аспекти. И в Гинея Бисал именно затова не искахме да продължим споразумението господин Кадек говори, че трябва да мислим само по въпроса за рибарството и да оставим на другите комисии да си гледат тяхната работа. Не е толкова лесно да се установи равновесие в това отношение. Но от гледна точка на отрасъл на рибарството, споразумението е добро, добро и за двете страни, е допринася е за Европейския съюз, полезно и за Гвинея Бисао, тя е пристанищна държава. И е добре да имаме економически и ние роля там. Все пак Марокко е економически силна страна, докато тук економическите съображения са много по-силни. Споразумението е от важно за Гвинея Бисао и имаме всички основания да подходим положително към предложението на комисията. Ако комисията бих могла да ни даде малко повече данни за тази клауза за спазване на човешките права, може ли малко така, фонова информация да ни дадете, пък и да ни кажете какво смятате да правите от тук нататък? Тоест, не само да има едно заявление от тяхна страна, е, но да видим какво правят. Но по принцип споразумението е такова, с което бихме могли да се, да се съгласим. Ще го разгледаме в подробности, но принципно това е положението. Проектът доклада ще бъде представен на нашето заседание през ноември. А междувременно ще разгледаме много вероя... внимателно предложението на комисията. Благодаря, господин Хаглун. И сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Многогодишния план за възстановяване на червения тон. Господин Ромева Роеда ще, се, е, ще представи доклада и ще чуем и мнението на комисията. В е, Париж миналата година на срещата на върха се взе решение. Заповядайте, господин Ромева. Два аспекта има. Технически, правен, нали? технически и правни. Европейските институции се поставя въпроса как те ще приложат е, решението на Международната комисия за опазване на рибатон в Атлантическия океан, какво ще се случи с флота, риболовния флот. Е, запасът е така, меко казано, в деликатно положение. Значи има едно такова предизвикателство пред нас и КАТ има споразумение постигнато или няколко споразумения, които трябва съответно да бъдат включени в европейското законодателство, но не е нужно да надхвърляме рамки, границите на тези споразумения. В е, Европейския парламент е, на базата на препоръка от комисията ние трябва да одобрим текст, който да съдържа поне това, което и Кат иска от нас. А ако има мнозинство в залата, ние бихме могли да разгледаме и някои други предложения. Така че дебатът ще бъде много интересен. Два основни момента има според мен в предложението на комисията. Първо, Е, нашата цел е да се постигне устойчив биомаса, поне 60%. Това е целта и подчертавам най-малко 60%, т.е. нищо не ни спира да си поставиме по-висока цел – и смятам, че е разумно да го направим, защото според мен 60% е много, много ниско. Според мен и позицията ни трябва да е по-твърда. Сега може да кажете, че и КАТ са взели решение, защо ние да поемаме едностранно по-тежки ангажименти. Но според мен, ако ние надхвърлим очакванията при изпълнение на целите, това ще бъде нещо добро. А освен това, и в миналото е станало ясно, че няма нищо лошо от това да се надхвърля граничните стойности. Няма нищо лошо да бъде малко по- амбициозни. Това толкова по целта за нивата на възстановяване. Сега за максимум устойчивия улов, е, това е едно от ключовите, е, ключовите, това е един от ключовите моменти в е, предложението на ИКАТ и ние трябва да го включим в законодателството. Друго съображение е законовата последователност или законовата адекватност на текста с а, законодателството на общността. Това също е деликатен момент. Дискутира се и този момент на срещата на ИКАТ. Ние присъствахме там. Особено на срещата в Париж и преди това в Бразилия се постави въпроса. И положението е такова. Това, което ние приемаме в парламента, трябва да отговаря и на това, което сме приели в миналото и на член 7 от договора, именно да се спазват отговорностите, записани в директивата за стратегията за морските ресурси. Тоест, от нас се изисква да спазваме разпоредбите на това рамково споразумение. Комисията по околна среда подава изменения именно по отношение на това рамково споразумение. И отново свързани с целта 60% за биомаса. Едно изменение подадено от Комисията по околна среда. в което се иска възможност да се преразгледа целта. Но ние не можем да търсим, да приемаме текстове, които е, нарушават е, разпоредбите на решението за морската стратегия. Също има и друго предложение, според което, с което ние би следвало да се съгласим, според мен. Става дума за поставяне в клетки. Комисията говори за клетки в е, води под юрисдикцията на договарящите страни. А, според мен ние трябва да разгледаме и други случаи, т.е. клетки, които е, не са отговорност на договарящите се страни и да видим кои юридически лица отговарят за тях и дали съответно се спазват стандартите и изискванията за разполагането на клетките. Друг момент са запазените зони. И por tanto una mayor facilidad de los Зони, където се дава възможност съответния запас от, на вида да се възстановява. Тази тема се появи на последното заседание на ИКАТ, но не стигна до нищо конкретно. Въобще целият въпрос за защитените зони или резервати, така да се каже, морски резервати. Друг е, важен момент. Говорим и осъждаме не е добрите практики, правиме цели, списъци с примери за лоши практики. Очевидно мерките, които се вземат, не, нямат възпиращ ефект и именно това трябва да обсъдим. Първо, дали как не следва да поиска и да изслуша или да поставим този въпрос пред ИКАТ в ноември, през ноември в Истанбул, дали ИКАТ да не е, поиска една по-твърда позиция, повече санкции при нарушаване на изискванията или при незаконни практики. Това би могло да има възпиращо действие. Друг проблем, който също според мен трябва сериозно да обмислим, по който има разногласия. Това е въпросът, че в отрасъл има дейности, които имат по-голямо въздействие от други и има заинтересувани страни, които са по-силни от други. И в такъв смисъл трябва да се помисли кой може да има достъп до тези дейности, защото те имат много по-голямо въздействие. Става дума за различните участващи в този процес. Няма равновесие и според мен трябва да обмислим съответните споразумения, които съществуват. Трябва да видим дали се спазват целите по плана за възстановяване. Просто така ви давам идеи за размисъл и ми е интересно да чуя вашето мнение – ще се съобразя с всички изказани становища. Очаквам вашите изменения в близките седмици. А, що се отнася до графикът? Las enmiendas las tendríamos que presentar hasta el 24 de noviembre, si no tengo... 24 ноември е крайният срок за изменения. Госпожа председателката на ме при, е, повта, поправя, значи е така. И в комисията гласуваме на 19 декември, а в пленарна зала през януари. Което означава, че имаме известно време да си свършим работата. Също междувременно на 20 ноември вече ще приключи срещата на ИКАТ в Истанбул и ще видим какво се случва там, какво ще се случи там в Истанбул червения тон не е една от ключовите теми на дневния ред на срещата на ИКАД в Истанбул. Estas son las fechas que yo tengo sobre eh, mi calendario. И е, всъщност тази тема ще бъде в дневния ред на ИКАД е, следващата година. Pero yo tengo algún comentario que hacer. A ver, не виждам някой да иска да вземе думата, аз обаче имам някои бележки, които искам да а, отправя сега. Най-изненадващ е първи член, където се говори за биомасата и вероятността да се постигне възстановяемост от поне 60%. Това е залегнало в препоръката. А какво става с идеята да се надвишат 60%? Аз нямам нищо против. Само, че имаме поставена една а, нормена, норма за биомасата. И, а, и КАТ е поставил а, норма. Ако поставим по-висока норма, обаче а, договарящите страни е, ще се придържат към първоначалното предложение. Не, не виждам какво ще спечелим от това. Добре, държавите членки трябва да следят капацитета си, но не разбирам това, което предлагате за биомасата. Мисля, че трябва да оставим предложението на ИКАТ в нашия а, документ. Има толкова много договарящи страни които работят с тази биомаса, това може да създаде като предложение за следващото заседание на ИКАТ, за, за следващия път да се преразгледа нивото на вероятност, но не мисля, че в, комисията, в предложението на комисията тук и сега това трябва да се включва. Не бих подкрепила такова изменение, не мисля, че то ще доведе до нещо. Нищо не ме тревожи в останалата част от предложението. Някои от предложенията за изменения от страна на Комисията по околна среда са леко налудничави. Не мисля, че знаят за какво говорят тия хора. А за морските е, резервати, е, мисля, че от това нещо което трябва да се съгласува с ИКАТ. Не може Комисията по околна среда а, да го внася като предложение, което да се разглежда на това ниво. Морските резервати, е, да, са нещо важно, но не мисля, че те трябва да се разглеждат в е, нашия доклад. Е, разгледала съм измененията. Не всичките, но някои от тях, като ги чета, си мисля, че просто тия хора нямат връзка с действителността. По останалата част от останалата част от предложението ще се запозная с това, което бе е, решено миналата година. Европейския съюз естествено, че може да приеме половина половината стойност на целта, но само ако това може да доведе до нещо. А тук не виждам до какво би довело. Сега давам думата на комисията. Мисля, че господин Донателло трябва да е, вземе думата от страна на е, комисията. Благодаря. Комисията първо иска да посочи, че много внимателно е, следихме дебата и развитията до този момент и в комисията и сега е, се гласува по мнението на комисията за околна среда и аргументите вече бяха повдигнати. Да поясна някои допълнителни елементи по вашите изказвания. Е, Предложението за регламент има за цел да приложи споразуменията от 2010 година за възстановяване на червения тон. Става дума за чисто транспониране на регламент и това е изключително важно, защото по този начин ще можем да направим необходимото страните членки и съответните оператори в, в сектора да имат всички инструменти, които им дават възможност да си поемат отговорностите, които сме поели, а пък понякога и ние самите сме предложили в ИКАТ. И изпълнението на тези цели е свързано именно с тази рамка – аз не мога да преценявам, но не мисля, че в, на този момент може да се предлагат нови предложения. Също нека да ви напомня, че макар, че кратък текста, предложен на вашето внимание, има за цел възможно най-скоро и бързо да бъдат приложени всички разпоредби, които са приети от ИКАТ. Тоест, абсолютно е ограничена рамката. Може да изглежда и не много широка, но в края на кращата ние се движиме по препоръките на ИКАТ. Второ, по отношение на бележките на докладчика. Да, може би изглежда, че на моменти, че предложението на комисията е различно от е, текста приложен на ИКАТ. Става дума за дефинициите за използването на за процеса на слагане в клетки, но мога да кажа, че всъщност дефиницията не е изменена, само сме преработили текста така че дефиницията да влезе в съответния член. А там дефиницията следва изцяло текста на прият от ИКАТ. Е, държа да кажа това изрично, защото този въпрос се повдигна и в Комисията по околна среда. И последно, коментар относно необходимостта да направим така, че да имаме всички средства, не само да си поемем отговорностите, но и да се направи така, че санкциите, които могат да бъдат приемани на ниво страна членка, да отговарят на нарушенията. Тоест, е, тези разпоредби не се съдържат директно в е, текста, и по тази причина не сме решили да правим нищо повече. Оставаме само в рамките на предвиждането на ИКАТ и искаме тези неща, тези санкции и съответните нарушения да бъдат застъпени в текст. Това е което имам да кажа до този момент. Благодаря на докладчика за много точния и ясен анализ благодаря за различните въпроси. Винаги сме на ваше разположение, за да ви отговорим. Е, Думата има господин Ромева и Руеда за заключителни думи. В момента обменяме е, мнение, имаме достатъчно време да приключим работата си, има среща на ИКАД в Истанбул, която ще се състои. Мисля, че си струва да се повдигнат тези въпроси, дори и да не успеем да ги разрешим всичките. Това ще помогне на комисията в по-нататъчните и преговори с другите договарящи страни в ИКАД. Така че мисля, че би било полезно парламента да излезе с ясна позиция. Има някои неща, които според мен са много важни. Въпросът е много деликатен и е, трябва да сме наясно е, каква позиция ще отстоява комисията пред ИКАТ. Ние сме една от основните договарящи страни, така че нашите ангажименти трябва да са достатъчно сериозни, като си им преди колко сериозно е положението. Няма да приключим разискването днес. Ще трябва да продължим дебатите и през следните седмици и изобщо работата си по въпроса да продължим. Да продължаваме да сме във връзка. председателката. Както вече казахме, чухме графика какъв е, няма да го повтарям това. На следващото заседание пак ще гледаме този въпрос. Пета точка от дневния ред е се отлага за утре. Сега преминаваме към многогодишния план за запаса от Сьомга в, Бал... в Балтийския регион, само че докладчика го няма. Не се справяме добре с графика днес е предвидено и е, заседание при закрити врата, така че предлагам да преминем към следващата точка. Това е доклада на Ферейра. Става въпрос за изменение на регламент 1198 от 2006 година за Европейския фонд за рибарство. Господин Ферейра в залата ли е? Е, тогава следващата точка. А, госпожа Росбах е, е тук. Тук ли е? А, да, тук е. Госпожо Розбах, заповядайте. Госпожа Розбах казва, че не, че не е искала думата. Председателката, да, знам, че не сте искали, само че стигнахме до вашата точка, осма точка. И затова ви я давам. Вие сте докладчик. Затова ви давам възможност сега да вземете думата. Естествено, това не е задължително, няма нищо задължително тук. Просто стигнахме до вашата точка. Ако искате, вземете думата първо вие, ако не, ще дадем думата направо на комисията. Vielen herzlichen Dank. Doch, ich werde das auch gerne ergreifen. Ähm, благодаря, че ми дадохте думата. Ще се възползвам от възможността да говоря. Става въпрос за един съвсем кратък доклад. И в други случаи сме установявали, че както в Средиземно, така и в Балтийско море, трябва а, да гарантираме а, опазване и съхраняване на рибните запаси. Така че от огромно значение да разгледаме много внимателно този въпрос, да видим ние какво можем да сторим а, за защитата на природните ни блага. А вие, госпожо председател, може да не сте напълно съгласна с предложенията за изменение на предходния а, доклад, внесени от Комисията по околна среда. Но все пак трябва, трябва да почнем да мислим за морските резервати, Извинявам се за английския си. Той не ми е роден, но в момента няма превод от моя език. Äh, Това са мерки, които трябва да се предприемат по отношение на Средиземно море. Първо искам да чуя какво ще каже комисията и след това пак да взема думата. Sí, bueno, yo de todas maneras me gustaría intervenir, si a usted no le molesta, eh, sobre este tema, porque yo, yo he sido la ponente del reglamento de medidas técnicas del Mediterráneo. И аз искам да кажа няколко думи по този въпрос. Аз знам за какво става дума, когато говорим за Средиземно море. Не става въпрос единствено за опазване на околната среда. Става въпрос за промяна на процедурата по комитологията е, и за съгласуване на регламента с новата уредба, която проистича от Лисабонския договор. Съгласна съм с комисията. за по-голяма, по по-голямата част от предложението, но има някои части, с които не съм съгласна, например точки 3 и 5. не мисля, че а, могат да се делегират правомощия за да се внасят промени, а в 3.3 пак не съм съгласна с предлаганата процедура. Делегираните правомощия в другите случаи, където се предлага делегиране на правомощия, съм съгласна да се делегират правомощия. Но, а, може би, комисията а, би могла да е по-отстъпчива по тия въпроси, които а, повдигнах. Минималния размер, например. А сигурна съм, че колегите ми от средиземноморските страни ще се съгласят с това, казвам. Не мисля, че комисията трябва да определя това чрез делегирани актове. Така че а, не съм съгласна тези, тези решения да се взимат с делегирани актове. По останалите а, части от текста съм съгласна, но е важно комисията да представи научен доклад и да, а, вземе, а, да взема решенията си възоснова на научните данни. Сега стоят по-добре нещата. В някои случаи решения е нормално да се е, вземат делегирани актове, но е, по въпроса за приложенията не съм съгласна. Тия работи не могат да се решават с делегирани актове. Заповядайте. Благодаря. Комисията действително в предложението си следва съображения които ни задължават и ни позволяват да бъдем последователи в предложението. И съответно да идентифицираме и делегираните актове. По този начин успяваме да стигнем до една ясна структура, по че, е, член 4.13 и е, 13.10, там ни се дава възможност да е, вкараме клаузи от регламента за Средиземноморието, предвидени в член 26 и 27, а също и някои разпоредби, свързани с е, промяна на приложенията. Защото има приложения, които все още не се изпълняват. По тази причина сега искаме да идентифицираме предварително да вкараме някои разпоредби, които ще фигурират и в делегираните актове. А изпълнителните актове също се предвижда да бъдат прияти, макар че не, това не винаги се казва експлицитно в предложението. Защото изпълнителните актове в край на краищата се е, транспонират автоматично, така да се каже. Ако обаче законодателя смята, че комисията трябва да бъде по-ясна и да изреди съответните изпълнителни актове, няма никакъв проблем да го направим. Но отново, повтарям, предложението ни е по-скоро да определим кои са актовете, които влизат в е, така, категорията делегирани актове, а всички останали, които не ги е, споменаваме, автоматично стават изпълнителни актове. Е, няма да дискутирам акт по акт отделните текстове. Просто целта е да вкараме всички разпоредби от бившата процедура по комитология да влязат в момента в делегирани или изпълнителни акти. И е, пак да кажа, това, че ние представяме тези актове, то е с цел да може достатъчно бързо да се действа и да не блокираме евентуално решения, които трябва да бъдат взети или ще иска страните членки да бъдат взети по отношение на Средиземноморието. Значи ние просто предвиждаме и вкарваме клаузите по едно е, споразумение, което ще бъде оформено през ноември и съответно разпоредбите от е, е, решенията за Средиземноморието, когато ще се наложи на моменти да се формулират и дерогации за нас е, е много важно да можем достатъчно бързо да реагираме, за да не е, блокираме, даже е, да кажа да, да не спрем възможността страните членки да действат в тази посока. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Росбах. I'm very sorry that my presentation Не съм... Всъщност не знаех, че съм докладчик по този въпрос. Не съм виждала каквито и да е документи по темата. Мога ли да помоля секретарята да бъда така учтиви, да ми изпратят доклада на комисията и всичко друго, което имат по тази тема, за да мога да дойда по-добре подготвена. Максимално кратки срокове. Извинявам се. Bueno, eh, yo lo único que pido que entonces eh, con el secretariado ustedes decidan un Добре. Ще ви помолим да направим един, едно раз, разграфяване на нещата, за да стане ясно кой кога трябва да се изкаже. Дойде ли колегата Ферейра? Дали ще дойде? Не. Госпожин Ферейра няма да се връща, така че отлагаме темата, по която трябваше да говори той. Преминаваме към следващата. При закрити врата, размяна на мнение с представител на комисията относно споразумението, в областта на рибарството с трети страни и текущи преговори. Всички онези, които нямат право да участват в стене при закрита врата, моля да напуснат. Благодаря. Сеньор де Пипер, le invito a que venga aquí también a mi lado. Господин Депипер, моля да дойдете при мен.